Скъпи колеги, нека да започнем работа. Точка първа приемане на дневния ред. Искам да ви уведомя, че точки 9, 14, 15 и 17 ще бъдат разгледани след точка 4. Точка 16 и 18 ще бъдат разгледани след точка 17. Точки 12 и 13 ще бъдат разгледани след точка 10, точки 25 и 35 ще бъдат разгледани след точка 11, а точки 5, 7 и 26 се отлагат. По искане на докладчика предлагам да се включи в точка разни, нова подточка, разглеждане на проект за доклад за договора от Маракеш, след като приключим с точките, които ще разгледаме на закрито заседание. Има ли възражения? Не. Проекта за дневен ред се приема. Точка втора. Бих искал да ви припомня, че нашия семинар за изпълнението на директивата за медиацията ще се проведе утре в 16.30 в тази зала. Също така сърдечно викания на нашия прием по повод на началото на втората половина от мандата и началото на празниците. Приемате тази вечер в 18.30 в салон АСП 0 г Точка трета. Приемане на протокола ако до края на заседанието не се получат възражения, протоколът от заседанието на 12 и 13 октомври тази година ще се смята за прият. И така, точка четвърта, представяне на междинните резултати от научното изследване, как моделът за гаранциите за дълговечност може да се прилага в целия Европейски съюз. В контекста на предложението за директива за договорите за онлайн продажби на стоки, нашата комисия възложи едно проучване по въпроса за моделите за гаранции. Затова днес искам да приветствам професор Клаус Тонер, на когото ще дам думата да представи от името на изследователския екип на Института за финансови услуги. Проучването за моделите за гаранции. Искам да ви припомня, господин професоре, че имате 10 минути. Заповядайте. Е, Господин председател, госпожи и господа членове на Европейския парламент, благодаря ви много за възможността да ви представя част от изследването, което ни възложихте. Бих искал да се съсредоточа върху въпроса как Доживотната гаранция може да бъде включена в гражданско-правната уредба. Разполагате с две предложения от комисията, тясно свързани с този въпрос. И за това няма да се спирам на по-общите въпроси, а ще се спра конкретно на въпросите, свързани с предложените директиви. Uh, under consideration пише отгоре на слайда, uh, защото проектът все още не е завършен и се разглежда. надяваме се да се здобием с течение на времето с мъдри идеи, които да вградим в текста. Идеята, на която искам да посвета десетемето, с което разполагам, е следната. Въпросът свързан с гаранцията, трябва да бъде отнесен не само до продавача, но и до производителя на изделието. На този слайд виждате обобщение на тази идея. Виждате отразена на нашата идея, че няма да се обръщаме към всеки производител, а към производителя на технически изделия Производителя трябва да информира относно живота на своето изделие и трябва да предостави търговска гаранция. Така както, а, е, така както тя се съдържа в директивата, например, за онлайн продажбите, с тази разлика, че сега а, е, е, се касае за задължителна разпоредба, за задължителна гаранция. А, ние не бихме искали да предписваме минимален живот на изделията, тъй като този живот може да бъде най-различен. но нашата идея към настоящия момент – е, например, да не се записва в законодателството, че трябва да се предостави две години гаранция за две годишен живот на изделията. Нашата идея е производителят свободно да информира потребителите дали ще гаранция с каква продължителност ще предостави. И това всъщност е най-същественото. Ако производителят не жела да даде до животна гаранция, да не го прави. Що се, от... Що се отнася до търговеца, отговорността, гаранцията на търговеца не е достатъчна, особено ако се обърне доказателствената тежест. Не бива да забравяме, че Търговецът по принцип носи отговорност за това, че продуктът към момента на предаване на потребителя е без дефекти. А, срещу това може да се възрази, че има обръщане на доказателствената тест, т.е. че продавача трябва да докаже, че продукта в момента на предаването му а, на клиента е без дефекти, но също така има продукти, за които това не може да се очаква. Например, никой не може да очаква, че един букет от цветя без дефекти в момента на продажбата ще има живот от 3 години и продължение на 3 години няма да покаже дефекти. кои производители имаме е, предвид. Е, във всеки случай не производителите на храни е, и напитки, не производителите на цветя, а производителите на технически изделия. Искам да ви успокоя, че има достатъчно разпоредби в правото на Съюза, които добре ограничават тази група от производители. Ето тук съм записал, например, на слайда производителите на електрическо електронно оборудване, директивата за екодизайн и така нататък. Това са все директиви, които дават достатъчна яснота и достатъчно добре описват производителя. Ние не бихме искали да включваме а, разпоредба, която да обхваща всички а, е, а, е, стоки, за които да се задава продължителност на живота, тъй като стоките са различни. Би могло да се е, даде задължителен минимален живот на групи от изделия, но а, това ще бъде част от работата по конкретизиране на, на предложенията и то, и то по-скоро във връзка с директивата за екодизайн и с тези директиви, които засягат околната среда. Ние не бихме желали да даваме всеобхватна концепция на неща, които всъщност би трябвало да бъдат регулирани в директивата за екодизайн и всъщност темата е друга. В момента говорим за правата, свързани с продажбите. ако въпросите не са уредени в законодателството, производителят трябва да бъде свободен да решава за каква продължителност, за какъв живот се, се касае, за какъв живот на изделието той ще даде гаранция. Като пример могат да се дадат принтерите, например. Животът или, или пералните машини. Но ние не бихме искали, пак повтарям, да, да предвидим а, а, определена продължителност на живота на, на изделията, защото нашата идея е либерална. Не бихме искали да бъдем толкова стрикни при налагането на гаранцията на производителите. Бихме искали по-скоро да а, насърчим производителя сам да определи живота на своите продукти, защото в отделни случаи това може да се окаже специфично предимство на конкретния продукт. бихме искали да насочим развитието в правилната посока, не бихме искали да налагаме забрани и твърде стрикни разпоредби. Що се отна отнася до задължението за даване на информация, то съществува. Въпросът е кога трябва да бъде дадена тази информация и къде, защото информацията трябва да бъде дадена в подходящото време, на подходящото място. Бихме искали да направим връзка с разпоредбите на сега действащото законодателство, защото ам, а, въпросът с прекомерната информация също занимава комисията и комисията желая да противодейства на огромния поток от информацията. Това означава в нашия конкретен случай, че информацията трябва да бъде дадена на потребителя в момента, в който той взима решение за покупка е, би могла да се направи връзка с директивата за етикетирането, което също съдържа подобни разпоредби. И също така трябва много ясно да, да се каже, че модела с гаранцията на производителя не е альтернатива за гаранцията за отговорността на производителя. Тя е доп, в допълнение. Затова в информацията ясно трябва да се подчертае, че гаранцията, която предоставя търговеца, продължава да бъде в сила. Предложението, с което разполагате, нищо не променя в това отношение. Предложението обаче ще остане, така да се каже, беззъбо, ако не се предвидят съответните санкции. една такава санкция би могла да бъде връщане на заплатената цена или замяна на дефектното изделие с ново. Това вече е, е записано в законодателството, но сега идеята е тази гаранция да въжи за целия живот на изделието, предвиден от производителя. Ако производителят не даде подходяща информация за изделието, също трябва да се предвидят санкции. В момента обмисляме какви да бъдат те. И също така това може да се обложи с гаранцията, която дава търговеца и още няколко думи за давностния срок. Много се обсъжда този въпрос. Трябва да се намери подходящо решение на този въпрос. Ние не сме на мнение, че трябва да има давностен срок, но е важно обръщането на доказателствената тежест, т.е. доказателствената цялата тежест да бъде за търговеца, трябва да, трябва да стане в достатъчно ранен момент, близък до момента на продажбата. Като цяло две, две години давност е срок, две години срок за обръщане на доказателствената тежест е, може би, по-доброто предложение, отколкото три към едно и... Но това са, са подробности. Все още не сме приключили е, с дискусиите и разсъжденията по този въпрос. Ще спра до тук. А, е, благодаря ви много за внимание. Thank you very much, Благодаря, господин професор, за вашето представяне. А сега е, ще дам думата на докладчика за становище за предлагане на директива за договори за продажби онлайн. Благодаря, благодаря и докторе за това, че сте поели тази важна задача и дали е реалистично а, да действаме по този начин спрямо а, продажбите онлайн и други дистанционни продажби. А, във връзка с така наречената а, гаранция за целия жизнен цикъл. И много правилно посочвате кой трябва да носи отговорността. Интересно е как вие успявате ако добре съм ви разбрал, разбира се, поправете ме, ако не съм права, че вие смятате, че трябва да има доброволен подход към санкциите. И, тоест, да не бъде задължен а, производителят да носи отговорност, а, която е абсолютно задължителна. А, бих искала да кажете нещо повече по този въпрос, защото много често сме обсъждали доброволният подход и има различни мнения по този въпрос. Това първо. Второ, вие също така споменахте редица законови норми, които са сходни с някои изисквания, било за дълговечност, било за продължителността на жизнения цикъл на стоките. Може би трябва да обясните малко по-подробно как идентифицирате тези правни инструменти – и какво ви кара да предложите именно това, което предлагате в своето проучване. И накрая, трябва да кажа, че ми се струва смислено, когато става дума за отговорността на производителите на определени технически е, продукти. Както обяснихте, не можем, разбира се, да говорим в случая за селско-стопански произведения, цвета или други подобни. И когато става дума за законодателството, как ще дефинираме а, именно а, тези стоки, това е нещо друго, което ще ни помогне а, да говорим за удължаване на жизнения цикъл, за по-голяма дълговечност на стоките. Защото иначе се изчерпват природните ресурси много по-бързо. Знаете, че нашето потребителско общество употребява ресурси, колкото за няколко планети Земя. Трябва очевидно това да бъде преустановено. как се отнася това към производителите и към потребителите? Очевидно то може да стане с интелигентни инструменти и би било интересно да обсъдим и този въпрос в рамките на обсъждането на продажбите онлайн и договорите онлайн. Сега докладчика от ИМКО. Благодаря, господин председател. Първо а, искам да обърна внимание. Искам да кажа, че благодаря много на господин Тон за а, изследването. А, получих го на 17-18 ноември тъй като при мен в офис беше председател на Германското сдружение на потребителите, той ми го донесе съвсем прясно а, и успяхме да поговорим по идеите. А, мисля, че идеите са изключително полезни. Аз много съм се занимавал а, за въпроса как въпросът за доживотната гаранция може да стане част от законов текст, без да създаваме по този начин сива зона, в която да оценяваме по-отделно всеки продукт, преценявайки колко дълга би била неговата гаранция, след което да гледаме в каталог или пък комисията да трябва да определя какъв бил гаранционния срок. Същото се твърди от повечето сдружения на предприемачите, а именно, че този модел е много труден за осъществявам, защото а, не бихме имали никаква правна сигурност и нещата биха били много сложни. След това се запознах с вашата идея, която на мен ми се струва много добра да не се налага с закон от държавата определен срок за гаранция, а производителят да може да определи живота на своето изделие. Аз намирам тази идея за интересна. Според мен тя е приемлива. Идеята, че производителите трябва да създават своите продукти така, че да могат те да се използват по-дълго, на мен ми харесва. По-труден е въпроса за живота на изделията, защото той е различен при различните изделия. Има изделия с дълъг живот, други е, е, с покъс и вашата идея за либерален подход, т.е. Да не, да не работим с определено число, определена продължителност, а да оперираме с различни продължителности, ми се струва интересна. Докато ви слушах, си зададох един въпрос. Вие казахте, че всички производители, които не определят какъв е живот на произведеното от тях е, изделие. Е, всички те трябва да се приравнят на търговеца и да поемат такава гаранция. Аксион Директ се казва това в бългийския правен а, е, жаргон. А, в този случай а, потребителят ще трябва да се обръща не към търговеца, а към производителя. В бългийското право този, този принцип също съществува и във връзка с други ситуации. Изследвали ли сте дали същото може да се направи, ако производителят напише върху своето изделие продължителност по-кратка от законната гаранция. Анализирали сте тези, тези случаи? Дали не бихме могли да, да, да накараме производителя да, да дава минимален живот на своите изделия, колкото е законната гаранция в момента? И какво става, ако живота на изделието е по-кратък от законната гаранция? Това е първия ми въпрос и втория. много критичният въпрос за обръщането на доказателствената тежест. обръщането на доказателствената тежест сега се предлага да бъде срока за обръщане на доказателствената тежест се предлага да бъде две години от комисията. И моят въпрос е как можем да свържем тези срокове с идеята за доживотната гаранция най-трудното за производителя е да поеме върху себе си доказателствената тежест. И, и, и аз се питам, каква би, би била една добра разпоредба в тази връзка, примерно за един автомобил 200 000 км, 150 000 км, 3 години, 4 години? да остави ли нещата с обръщането на доказателствената тежест така, както е предвидено в закона, или трябва да помислим за нещо друго във връзка с доживотната гаранция? Благодаря. Господин Фос. Е, Господин професор, е, благодаря ви за изложението. Благодаря ви за изложената идея. Аз е, като за начало съм скептик. защото става дума за допълнителна информация, която потребителят ще трябва да възприема, да осмисля. От друга страна, налагаме допълнително изискване към производителя, което обаче няма да има, може би, добавена стоеност за потребителя, защото за потребителя са важни други неща. Аз обаче съм готов да се остава да ме убедите в обратното ще се, и ще положа усилия да вникна в идеята ви и да я разбера добре. По принцип, ако задам определена дата или някакъв срок, срок, с него се обвързва а, и влизането в сила на някаква санкция. Това няма ли да означава, че продуктът ще се ускъпи, защото а, в неговата цена трябва да се калкулира и този риск, който възниква за предприемача, за производителя? И няма ли в крайна сметка гражданите да трябва да плащат повече, за да получат информацията, която вие предвиждате? Това първо. И второ, а, колко големи усилия ще бъдат необходими на производителя, за да установят какъв е живота на тяхното изделие, примерно една гумичка за триене на молив. А, като пак не говорим за сълскостопански изделия и хранителни продукти. Как изчисляваме живота на един молив или на една гумичка? Техният живот зависи от начина по който се използват. Как, как производителя ще установи а, а, каква е продължителността на живот на един килим, а, например? Няма ли значение колко души минават ежедневно по този килим? И аз като производител, гледайки един килим, трудно мога да си представя какъв е, какъв е живота му. А при дадено механично изделие, което се сваля и се вдига, а, има значение колко, колко пъти се вдига и се сваля, или пък какво ще имаме пред колко издържа материала, а, а, как, а какво ще правим при по-сложни продукти живота на една батерия, да кажем, е лесно да се употреби, е, определи, но при други по-сложни изделия това няма да е така. Аз задавам всички тези въпроси, защото се опитвам да проникна зад вашата концепция, опитвам се да я разбера. Мисис Гепхарт. Госпожа Гепхарт. Yeah, Благодаря, господин е, председател. Благодаря ви е, за интересните идеи, които ни изложихте, господин професор. в цифровата ера, в която живеем, е, е много хубаво да се опитваме да бъдем иновативни и е, при защитата на потребителите, а не да мислим по утвърдените модели. Да, имаме си гаранция, има определени срокове и все някак ще се получим. Знаем, че нещата не работят достатъчно добре, тъй като има едни и същи гаранционни срокове за най-различни продукти за автомобил и гумичка. Но аз, например, очаквам един автомобил да има по-дълъг живот от, от един молив, например. Затова ми се струва хубаво, че внесохте тези иновативни идеи. И ако правилно съм ви разбрала, господин Тонър, тук става дума да задължим производителя да дава информация. А, производителят обаче може да даде и нулева информация. Тоест, производителят е свободен да каже това, което счита за правилно от своя гледна точка. А, много често в магазините се вижда, че, че се дават допълнителни гаранции, т.е. по-дълги от законната гаранция, примерно за автомобилите 5 години или една година допълнителна гаранция за технически изделия иновацията, която се, се предлага е, тук, е именно доброволния характер. Това е интересно, защото това може да бъде стимул за производителите да мислят не само за дизайна на своите изделия, но и, и за техниката ние потребителите непрекъснато оставаме с впечатлението, че ни се подава излишна а, информация. А, идеите са, според мен, много интересни. Възниква обаче тук и един въпрос а, а именно какво става, ако имаме минимален двугодишен гарационен срок, а, аз не бих казал, че гаранционният срок е ограничен до две години. Две години е минималния срок, а производителят а, казва аз мога да дам гаранция за моята пералня една година. Няма ли това да доведе до объркване сред потребителите, защото потребителите ще се сблъскат с тази противоречаща си информация? Какво бихме направили в такъв случай? А, що се отнася до обръщането на доказателствената с господин Абимон, много съжалявам, но а, производителят много, много по-лесно може да, а, да докаже а, каква е причината за възникването на даден ефект, отколко, дефект, отколкото един потребител, защото потребител иска просто да ползва а, а, продителите. Според мен, а, а, онзи, който по-лесно може да, да докаже, трябва да поеме доказателствената тежест. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин професор, уважаеми колеги, Различията между правните норми в областта на потребителските договори са значителна пречка за трансграничната търговия. Тази ситуация води до правна несигурност, налага допълнителни разходи за предприятията и се отразява негативно върху доверието на потребителите в трансграничното пазаруване. Истинският е единен пазар се нуждае от единна регулация за всички дистанционни трансгранични продажби, независимо дали те са онлайн или офлайн. Разликата в регламентацията на онлайн и офлайн продажбите би довела само до още по-голяма фрагментираност на законодателството. Ето защо е важно законодателната рамка да отговаря на бъдещите предизвикателства на този динамичен сектор. Липсата на правна сигурност защитата на техните права спира много европейски граждани да купуват стоки онлайн. Често те не познават своите права и това ги прави предпазливи към трансграничното онлайн пазаруване. Ето защо е важно с новите правила да разполагаме и с общи разпоредби за закрила на потребителите – Пълната хармонизация ще допринесе за повишаване нивото на защита на потребителите в 17 от държавите членки и това е голям успех. Разбира се, трябва да намерим адекватно решение и за гражданите на другите държави членки, в които съществува риск от намаляване на нивото на защита. Ние трябва да улесним потребителите и те да имат достъп до повече продукти и на по-низки цени, но същевременно да имат високо ниво на защита на техните права. Облигационните отношения трябва да имат баланс, да има защита, но и да не се създават ненужни задължения и тежести за бизнеса. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Да, мисля, че всички сме силно заинтересовани за какви е, технически изделия говорим, когато ще въвеждаме тази гаранция за целия жизнен цикъл? У мен възниква обаче и въпроса как ще се правят изпитванията. Ако говорим за текстил за мебели, производителят казва, че ако 50 хиляди пъти е, скочите върху матрака или върху изделието, тогава можете да гарантирате, че стоката е годна. И освен това, ако един недоволен потребител ще докаже, че е скочил или че не е скочил – 50 000 пъти върху дюшека. Госпожа Андерсон. Благодаря. Аз не съм член на тази комисия, но аз съм докладчик в сянка от името на социалистите по досието и съм съгласна с казаното, особено от Евелин. По принцип идеята е добра, отчасти поради това, че в действителност при много обстоятелства – потребителите не са наясно е, какви гаранции се дават. И след като изтече гаранционния срок, една или две години, Просто трябва да се предадат и да приемат нещата такива, каквито са. Дали говорим за лаптоп, за пералня, няма значение. Дори когато закона предвижда права за тях, те не ги търсят. Затова за доказателствената тежест в момента съществува явна несправедливост. Производителите са се сговорили, изглежда, да не осведомяват потребителите, че независимо от изминалия гаранционен срок, те продължават да имат права, които са защитени от закона. Затова информирането на потребителите е чудесна идея но трябва да се извършва на основата на добрата практика в бранша и директивата за етикетирането и за екодизайна могат да бъдат много полезни тук. За давностните срокове и гаранционните срокове, когато говорим, трябва да правим разграничение не бива да пречим на държавите членки да предвиждат по-дълги давностни срокове в някои крайни случаи. Европейското право не бива да ги ограничава. Това е несправедливо. Защото при обърнатата доказателствена тежест може да се наложи по-дълъг давностен а, срок в случай на тежка злоупотреба и нарушаване на правата. Интересуваме този въпрос. Какво мислите по него? Благодаря. Чухте изказванията професор Тонер. Разбира се, това са само междинните резултати, това не са окончателните резултати от вашето изследване. Затова давам ви думата, но моля ви не отговаряйте подробно на всички поставени въпроси, защото няма да имаме време. Благодаря. Аз Нямам проблем да призная, че вие поставихте пръста в раната, а именно не бива в никакъв случай гаранцията от производителя да е за по-кратък период от гаранцията на търговеца. Практиката показва, че е, нещата за потребителя не са винаги ясни. А, мисля, че трябва доста да помислим по, по този въпрос за момента. Не мога да ви отговоря на въпросите от тази група. Що се отнася до въпроса, свързан с обръщането на доказателствената а, е, тежест, а, е, доказателствената тежест трябва да е, е обвързана с е, е, гаранцията. Но с обръщането на доказателство на тежест не може да се постигне всичко. Пак ако вземем пример с букета или пък по-реалистични примери, части, които се износват, до животната гаранция, Ersatz auf eine, einen Anspruch gegen den Hersteller überzugehen. Dann, äh, äh, Herr Voss, Sie haben die. Господин Фос, е, вие зададохте въпроса дали това няма да ускъпи а, изделията. Аз съм много предпазлив а, е, по отношение на продължението, което правя. В никакъв случай а, е, не бих искал а, закона да налага определен живот на изделията. Да знаем, за пример перал, една пералня. Според мен един производител а, трябва да потребителят трябва да има възможност да избере дали да купи ефтина пералня с живот 3 години и по-скъпа пералня с двойна продължителност на живота. Този избор не бива в никакъв случай да го отнемаме на потребителя, но а, сме длъжни да кажем а, на потребителя колко дълъг живот ще има ефтината пералня. И, и така, а, вашият а, въпрос във връзка с ускъпяването а, отпада. все още очакваме становище на експерти от Съединените щати и европейските държави. Не знам на практика какво се случва в момента и ми се иска да, да изчакам докладите. За да може страните членки, които а, имат а, така добър опит а, с давностните срокове да, да, да, да продължат по този начин и след въвеждането на доживотната гаранция. А, още една бележка относно техническите изделия. А, много съм предпазлив. Ние бихме желали да се ограничим върху техническите изделия. Вие а, изредихте а, голям брой продукти, мебели и така нататък, за които също е добре да се знае какъв е живота им и да се знае дали има гаранция за тях. Но според мен ние трябва бавно да подходим и постепенно да подходим към темата. По-лесно е да се даде дефиниция на това какво е техническо изделие. Такава дефиниция вече има в Европа европейското право и да започнем да работим възоснова на тази дефиниция. Това е а, една сфера, една група от изделия, за която това, което предлага, може сравнително лесно да се направи. Професор Тонер. Много ви благодаря, професор Тонер. Приключихте с отговорите, разбирам. Благодаря ви за присъствието и за презентацията и с нетърпение очакваме окончателните резултати от вашето научно изследване. Продължаваме с точка 9, която никак не е далеч по своята тематика от тази, с която току-що приключихме. Разглеждане на проекто доклада по договорите за онлайн и други дистанционни продажби на стоки. Давам думата първо на госпожа Тала, която е докладчик. Благодаря много, господин председател. С удоволствие виждам присъствието на целия екип докладчици и докладчици в сянка по онлайн и другите дистанционни продажби. Е, и другата тема за цифровото съдържание. Мисля, че тук можем да уеднаквим общите принципи, които имат значение и за потребителите, и за предприятията по двете предложения в максимална степен. Трябва да ви кажа, че колкото повече навлизам в същината на предложението на комисията Рефит за материалните стоки и продажбите им онлайн, толкова повече стигам до убеждението, че ни трябва да обмислим този въпрос и да въведем принципите. Договорите онлайн и договорите офлайн фактически са всички Сделки за покупко-продажба на пазара на стоки трябва да бъдат хармонизирани за потребителите и за предприятията. Но комисията в своята препоръка казва, че трябва да се удължи предложението й, за да обхване не само договорите онлайн, но и договорите офлайн – мисля, че нашата комисия отговаря за по-доброто регулиране и не може да възприеме този подход. Съвсем ясно трябва да се каже на комисията, че не бива да се върви в тази посока, без да се направи задълбочено оценяване на въздействието. Без такава оценка на въздействието, няма да спазим принципа на разделение на труда между институциите. Това е изключително съществено изменение, а именно промяна на приложното поле и за това тук водещата роля трябва да изиграе парламента. Ние настояваме за еднозначно ясно законодателство, което не създава объркване и неяснота и не води до все по-голяма разпокъсаност. Затова смятам, че целта, която между другото колегата Радев вече подкрепи, е да се придържаме към възприятие от нас подход и да се обърнем към комисията да си върши работата Парламентът и парламентарната комисия по правните въпроси допринася за законодателния процес по точка 54 от правилника, водещата комисия ИМКО. Съгласували сме голяма част от елементите с колегите, които работят и по досието за цифровото съдържание. Един от важните въпроси – по който мисля постигнахме съгласие, са така наречените продукти с вградено цифрово съдържание. Ние стигнахме до извода, че те трябва да се включат в обхвата на предложението за цифровото съдържание. Това е един основен извод. Също така има различия между двата вида продукти – имам предвид цифровото съдържание от една страна и материалните стоки от е, друга. Предложенията за е, материалните стоки е, съгласихме се да премахнем иерархичната подредба на средствата за правна защита, когато потребителят следва да получи обещетение. Въпросът за пълната хармонизираност според мен е най-трудният в тази връзка. Естествено, трябва да се стремим към пълна хармонизираност. Това категорично е изискване, ако искаме да имаме реален единен цифровизиран пазар. Но това не бива да бъде за сметка на посегателство срещу вече извоювани права на потребителите или по отношение на давностните срокове. Ето защо трябва да проявим известна гъвкавост в подхода, който се стреми към максимална хармонизираност, защото не бихме искали потребителят да се почувства ограбен от правата си. Също така бихме могли да видим как някои новости в законодателството на отделни държави членки може да бъде разпространено по-широко. Това е част от а, е, моето предложение. Например, гаранцията за недопускане на скрити дефекти. Белгия и Франция имат много добре разработена и функционираща система – за скритите дефекти, защо да не се предложи подобна защита на потребителите в целия Европейския съюз? Мисля, че се спрях на всички основни въпроси. Смятам, че тази директива ще бъде още по-сложна от е, директивата за цифровото съдържание. Тук стъпваме на минирано поле, защото вече имаме значително законодателство в областта на защита на потребителите. Имаме и някои несполуки. Надявам се да сме се получили от опита си до сега. И последното, което искам да кажа е следното. Една от последиците от разширяването на пределите на действие на директивата за материалните стоки, така че да обхване и договорите онлайн, е необходимостта да бъде отменена директивата за защита на потребителите от 1999 година. Да, това е естествено, но трябва да отбележа, че нямаме оценка на въздействието. Иначе казано, много обширна е темата, а все още не сме направили пълна оценка. Благодаря. Благодаря. Господина Римони иска ли думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колежката Хаутала. Ние в е, ИМКО сме готови да изслушаме това, което има да каже комисията Юри. Аз точно за това съм тук. Също така и да включим предложението на Юри е, в нашия доклад. Можем да изходим от някои принципни положения, които всички споделяме. Първо, а, трябва да дадем шанс и на малките новосъздаващи се предприятия първо да се създадат, след това да се започнат да се развиват. Това ще бъде възможно само ако създадем разпоредби, които са еднакви всички, за да може не само големите компании с големите си юридически отдели да следват правилата, които сме им а, задали. Доколко за целта ще са ни необходими допълнителни а, проучвания, ще си изясним в комисията а, ИМКО, ще се допитаме и до правната служба на а, парламента. Ще проведем допълнителни анализи, доколкото такива са необходими. Вие казахте, че всички сме единодушни по въпроса, че имаме нужда от възможно най-добрата хармонизация, ако щете дори и пълна хармонизация. Казахте, че това би бил най-добрият подход, за да избегнем фрагментирането на пазара. А, вие казахте обаче, и че тази пълна хармонизация трябва да бъде работеща. И това е най-важната дума. Трябва да направим така, че да гарантираме висок стандарт за потребителите от една страна, от друга страна обаче да позволим и на предприятията да продължат да работят. Не бива да създаваме е, законов текст, е, който да пречи на фирмите да се създават и да се развиват. Само 4% от целия цифров пазар е заед от транснационални платформи за търговия. Тези 4% означават катастрофа за единия европейски пазар. Трябва да успеем да направим така, че да има трансевропейска търговия, а това ще бъде възможно, ако създадем ясни и валидни за всички разпоредби. Така че съм привърженик на подхода за пълната хармонизация. Съгласен съм също така, че трябва да предвидим и известна гъвкавост. Много е трудно обаче хем да искаме да, създад... да създадем едини правила, хем да искаме да ги направим малко по-гъвкави. Това са два различни а, подхода. А, във вашия доклад а, вие използвате от една страна понятието скаше. каше. Аз не бих искал като адвокат да трябва да защитавам съда някаква казва за основа на това а, правило. Въпросът, който възниква тук е дали с предложението на комисията дали в предложението на комисията не можем да запазим правилото вискаше. Ако на, на вискаше може да се запази, добре, нямам, нямам проблем а, а, с това подхода за гъвкавост би могъл да бъде свързан с предходната тема, с доживотната гаранция. Този въпрос още е отворен а, и наистина трябва да помислим дали така, както предлагаше професор Томс, да а, го обвържем с живота на изделието, което предлага производителя. А, а, числата дадени в доклада, не знам дали могат да се направят по-гъвкави, по-скоро по-скоро не, защото а, простите правила са по-лесни за, за спазване, защото а, а, фирмите трябва да имат доверие на пазара, за да решат да оперират на него, защото за да работиш на, на, на пазара, трябва да използваш всичките умения на правния си отдел, а, ще бъде трудно. Благодаря ви за това, което казахте. А, а ще се опитам да намеря отговор на въпросите, които поставихте. Uh, thank you, Mrs. Gebhardt. Благодаря. Сега госпожа Гебхард. Благодаря съм докладчик в сянка за социалистите и демократите. Искам първо да благодаря на госпожа Хаутала за чудесния от доклад. Той ми харесва в много отношения и мога да се съглася с него. Ще е, започна с, е, с въпроса, по който не съм на едно и също мнение с вас. Става дума за дефинициите. Ние а, е, а, се споразумяхме в Имко и Юри, че дефинициите а, за това, което е включено а, в приложното поле е а, е, трябва да бъдат същите, като в останалите директиви, за да няма празноти и да има еднаквост. Е, в изменение 3 вие предлагате да да е, промените да промените нещата, например да извадите от приложеното поле USB флашките и DVD-тата. По този начин обаче ще се появи една празнота. Според мен ние не бива да изваждаме от приложното поле определени продукти, за да знам, че всичко е включено. За мен това е важно. Що се отнася до приложното поле онлайн-офлайн е ясно, че не можем да правим разлика. Не можем да имаме различно приложимо право в зависимост от това дали купуваме дадена стока в магазина или онлайн. Изцяло ви подкрепям в това отношение. Що се отнася до въпроса за гаранциите, съм а, а, изцяло съгласна с вас. Имаме хармонизиране на минималната гаранция от две години. Някои държави срока е три години, например във Франция и а, Испания. А, други държави а, а, използват а, доживотната гаранция. А, това са неща, които трябва да запазим, за да може потребителите да не загубят част от правата си. Е една полекиня между другото, която си купува стока от Франция онлайн, тя ползва гаранцията от 3 години. Ако купи същата стока в Полша, гаранцията ще бъде две години и срока не бива да се, да се ограничава, за да не се ограничава и нейния е избор, избор за това откъде да направи покупката. Мисля, а, мисля, че пълното хармонизиране а, в известни отношения, свързано с определени въпроси, е изключително а, проблематично. Защото ако въведем пълното хармонизираме, трябва да зададем най-високия стандарт. Казах вече какво мисля относно обръщането на доказателствената тежест. Въпросът за вискаше също а, а, много ме занимава, защото това съществува във Франция и в Белгия. Не е ясно дали така както го формулирахте вие, господин Аримон, вече няма да бъде възможно при пълната хармонизация. Това за мен би било много проблемно, защото вискаше, е нещо, нещо полезно. Знам, че не всички граждани познават тези си права, но когато им се обърне внимание, те са изключително доволни от възможността, която имат. И трябва много добре да помислим а, какво ще стане в една държава, ако намаляваме правата на потребителите, такива каквито съществуват в момент? Дали няма десните популисти да се възползват от ситуацията, която създаваме, за да кажат ето колко е лоша Европа, няма да приемем повече да правят такива неща с нас. Мисля, че трябва да вземем предвид и тези политически аспекти на темата. Затова настоятелно предупреждавам а, да не а, допускаме да бъдем бъдат намалявани права на потребителите в определени държави, чрез предложението на Комисията с социал-демократите не биха могли да се съгласят с това. Госпожа Андерсон. Благодаря. По-добри регулаторни условия са необходими. В моята страна, пък в друга страна, има вече натрупана добра практика в това отношение. Макар не всичко да е идеално. Необходима е оценка на въздействието. Европейските потребителски организации обаче подчертават, че ако се прави подобна оценка, тя трябва да бъде придружена с консултации с заинтересованите страни, да бъде прозрачна, отговорна и да се види възоснова на какви доказателства почива. И това се отнася за цялото предложение. Приветствам вашия проект доклад, включително а, правни, средствата за правна защита, които предлагате. В моята страна по по-друг начин са уредени тези неща, но много важно е според мен да, да не се допусне накърняване, неоправдано накърняване на правата на потребителя. Сега за член 17, за прилагането. Мисля, че този член е така доста слабо формулиран в двете предложения и по цифровото съдържание и за продажбите онлайн. Защото хората, които а, а, имат а, оплаквания, е, е, в случая ще страда, тъй като не отговаря това, което се предлага на директивата напълно. Прилагането правилата за прилагане, ако не са достатъчно стриктни, страните членки могат да маневрират, да ги заобикалят или разводняват. И затова бих искала да обсъдим този въпрос с вас по-подробно. Господин Штатмайер, от името на комисията, искате ли да добавите нещо? Да, благодаря. Първо, за доводите за дълговечност, което обсъждахме преди това. А също така трябва да спомена необходимостта да се гарантира дълговечността на стоките. Нещо, което комисията изцяло подкрепя. Ние анализирахме този въпрос, защото а, той е свързан с а, плана за действие за кръговата економика. И а, а, а, той се отнася също така и до 23-та точка от преамбюла. Когато става дума за критериите за еднаквост, това е така, но не се отнася, когато става дума за срокът за гаранция, защото имаме две различни системи, които са различни. От една страна, а, когато а, а, имате а, а, оплакване срещу а, продавача, а от друга страна срещу а, производителя. И е, става дума за огромен а, спектър от а, стоки и е много трудно да постигнем правна сигурност тук. Дълговечността се отнася главно а, до технически продукти и други, като мебели, например, но не до всички. Това е втората разлика. И третата разлика, това са сроковете. В нашето предложение трябва да имаме двугодишен срок, но това е да бъде един единствен срок, който да въжи за всички стоки. Тоест да се третират всички стоки по един и същи начин. Сега, дълговечността е нещо различно, съвсем различно и професорът е, го обясни. Става дума за интензитета и чистотата на е, употреба. Ако имате, примерно, една прахосмокачка, е, и, примерно имате максимален срок за нейното използване от 5000 часа. Едно е дали използвате един път месечно или по няколко часа на ден. Т.е. ако използвате по-интензивно, много по-бързо тя ще стигне до края на полезния си живот. Ако използвате толкова рядко, това ще бъде друго. Затова, когато говорим за продължителността на жизнения цикъл, трябва да обърнем внимание на интензивността на използването и ще се позва на нещо, което го има в холандската система. Комисията анализира тази система. Тя се основава на продължителността на жизнения цикъл, но взима предвид и други фактори. Имаме една таблица, подготвена от сектора електронни електрически уреди. А, но необходимо е това да се направи и за други продукти. Те са взели целият сектор и са а, очертали 10 различни подкатегории телевизори, GSM и компютри, машини за кафе, машини и така нататък. Значи 10 такива категории са формулирали. Във всяка подкатегория има още други категории в зависимост от цената, на които те са раз, разпределени. В резултат на това се получават 29 различни срока. И а, попитахме а, в Холандия всички заинтересовани страни и те всички се съгласиха, че тази система не осигурява правна сигурност. И затова комисията смята, че за закон за продажбите е необходим един единствен срок. Колко, продължителността не е толкова важна. Важно е да бъде еднакъв. Когато става дума за по-трайни стоки, може да има и различни срокове, но а, а, в такъв случай ще се базираме на различни критерии за съответствие. И сега по втория въпрос, няма да влизам в подробности, тъй като нямаме време, това, което коза а, госпожа Хаутова за оценката на въздействието. Комисията е, е направила предложения, които вече може да са остарели. Те се отнасяха главно до цифровата цифрата страна на въпроса но ние а, ви дадахме допълнителна информация във връзка с 16-та точка от междуинституционното споразумение, което предвижда да ви предоставяме допълнителна информация, която сме направили и трябва тази информация да бъде взета предвид. И накрая хармонизацията. Много важен въпрос. Не искам да влизам в подробности. Ще подчертая само едно – трябва да вземем предвид интересът на, бизнесите, на бизнеса, особено малките и средни предприятия. И в това предложение именно хармонизацията е, засяга тези интереси. Не е въпрос колко, какво ще бъде нивото на защита на потребителя, но трябва да има единни правила, по които те продават своите продукти. Иначе бизнесът няма да има интерес да, да съществуват подобни правила. Тоест, ако имаме в различни групи стоки и в различни кластери система, където е, изискванията са по-високи, отколкото е, в останалите, примерно свобода на избора на место иерархия, е, въпроса за скритите дефекти, и ако запазим двете години, които предлага комисията за тежестта на доказване, тогава виждаме, че това, всички четири, основни четири пункта на предложението изискват извънредно високо ниво на защита на потребителя, повече отколкото съществуват повечето страни членки. Примерно, малките и средни предприятия, които искат да продават своите произведения в целия Европейски съюз, ще могат ли да го направят? И накрая, ще сме готови да сътрудничим по наличните данни с парламента, за да обсъждаме възможни изменения за продължаване на срока. Благодаря. И аз ви благодаря, казва председателя. Това беше последното изказване по тази точка от дневния ред. Искам да ви напомня, че срокът за внасяне на предложение за изменение е 10 януари. И така, сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, която ще обсъдим при закрити врата. Ще помоля онези, които нямат право да присъстват на закритото заседание, да напуснат. Е, най- така най-любезно ги приканвам напуснат. Е, Благодаря професор Тонер още един път за вашето участие.